международните търговски отношения, в това число търговските споразумения, трябва да бъдат достатъчно динамични и да се адаптират към тази и други нови проблемни области, които възникват. Благодаря. Също от Комисията по заедостта и социалната политика господин Хан.